Колеги, заемете местата си. So, then I would like to... well... И така, искам да приветствам всички в днешното изслушване в комисията ДЕВЕ и с номинираната за комисар от Урпилайнен. Пред нас са 3 часа и за това трябва да се вместим в тях. На първо място, добре дошла на, от Урпилайнен, кандидат за комисар за международни партньорства. Чудесно е, че най-накрая започва това изслушване. Отбелязвам, че кандидата за комисар чакаше с натърпение това изслушване, точно както и ние в нашата комисия. Преди да започнем, искам да очертая формалните правила, които трябва да спазваме. На първо място, в съответствие с указанията за одобрение на комисар, парламента оценява кандидата на основата на общите им знания, компетенции и независимост. Също така се оценяват и знанията по отношение на а, сферата, за която отговарят, както и уменията им за комуникация. Преди а, нашето изслушване, госпожа Ропилайнен отговори в писмен вид на нашите въпроси. Писмените отговори са разпространени сред а, депутатите на всички езици преди нас Комисията по правни въпроси не е възразила срещу това днешното изслушване да се състои. Структурата на днешната ни работа е следната. Кандидата за комисар се приканва да започне с 15-минутно първоначално изказване. След това ще разполага с 5 минути на края на заседанието за окончателни слова. След въведанието ще има време за 25 въпроса от депутатите на Европейския парламент. Дебатът ще се състои в рамките на 5-минутни периоди. Една минута за въпрос и 2, минути за отговор от кандидата за комисар. В случай на последващи въпроси, тези последващи въпроси не трябва да, се, да продължават повече от една минута, с още една минута за отговор. Първия етап от 7 въпроса ще бъдат зададени от представителите на политическите групи, а вторият етап от 18 въпроса ще бъдат разпределени в различните политически групи, включително и представители на независимите депутати. Искам също така да припомня на депутатите да спазват а, срока, а, периода е определен за а, въпроси. Имаме превод на три езика днес, е, т.е. всички могат да използват майчиния си език, но молбата е да се говори ясно и а, да има добър превод по този начин. Също така ще има и видеоизслъчване на днешното изслушване. Преди да дам думата на кандидата за комисар, искам да привлека привлека вниманието ви на няколко въпроса, които са много важни за нашата комисия и за които се надяваме на много добро сътрудничество. На първо място, една от големите реформи, които предстоят, е в областта на инструмента за добро добросъседско партньорство. Надяваме се да има по-добра видимост за европейската политика за развитие, но също така да има и много по-сериозна роля за Европейския парламент. На второ място пътната карта за осъществяването на целите за устойчиво развитие, конкретни мерки и срокове. Тази пътна карта е много важна. Вече сме една, една трета от периода за осъществяване на тези цели е изтекал. затова трябва да започнем работа по стратегията. И не на последно място, споразумението след Котоно в три резолюции Европейския парламент настоява на включването на по-засилено измерение от парламента с по-задълбочена и а, асамблея между регионите с парламента. Знаем, че трябва да се спазят целите в контекста на междуинституционалното сътрудничество. Казвам всичко това и още веднъж добре дошла на кандидат-комисаря. Имате думата. Благодаря, господин председател. Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа, членове на Европейския парламент. Чест и удоволствие е за мен да съм тук сред вас като кандидат-комисар. В следващите няколко минути искам да ви кажа коя съм аз, кои са моите цели и как можем да постигнем тези цели заедно. Ще призная, че никога не съм си представила, че ще бъда тук на това място, когато провеждах кампанията си за а, кампанията за членство на Финландия в Европейския съюз и бях на 19 години. Нито пък, че ще а, нито пък си го представях, когато бях а, в заседанията на Европейската демократична младеж на Финландия, нито пък когато създадах такава една проевропейска младежка организация, нито пък когато бях част от програмата Еразмус в Виена и учих музика с другите европейци, мои приятели. И въпреки това, именно тогава аз развих своята силна европейска идентичност. И тогава развих вярването си, че европейската интеграция е нещо добро за Европа и за света. Моята европейска идентичност и моето вярване в интеграцията ме доведоха до този момент от моя политически живот като депутат, министър на финансите и заместник министър-председател, през моята работа в а, гражданското общество и ролята ми като специален представител за медиация. И все пак, моята вяра е, че а, един по-сближен съюз а, е нещо положително и се надявам с вашето одобрение да стана част от а, колегията на европейските комисари. И така, уважаеми членове на Европейския парламент, можете да ми вярвате, когато казвам, че съм тук пред вас, вдъхновена, но също така и с а, голямо уважение и смирение. А, смирение, защото вярвам в представителната демокрация. Уважаеми а, членове на Европейския парламент, много големи тенденции променят нашия свят и се отразяват на всички ни. Климатичните промени, дигитализацията, цифровизацията, миграцията, мобилността и а, също така неравенството. Тъй като съм работила и в е, гражданска организация, и в парламентарната ми работа, това е било тема на моята дейност, съм силно ангажирана с е, е, насърчаването на устойчивото развитие и като заместник министър-председател, аз а, се кандидатирах да председателствам Националната комисия за устойчиво развитие. Смятам, че е изключително важно да се събират различни министерства и заинтересовани страни, защото единствено заедно можем да постигнем тези важни цели. Нашата председателка на комисията е избрала същия начин на действие в своето писмо. Тя заявява, че всички заедно като комисари отговаряме за постигането на целите за устойчиво развитие на ОНЕ. Аз се гордея с този цялостен холистичен подход и имам намерение напълно да подкрепя това споделено усилие, както във външната, така и във вътрешната политика. Обедена съм, че дневният ред за 2300 е една златна възможност за Европа. Европейския комисар за международни партньорства постига допринася за постигането на целите за устойчиво развитие в света. Моята амбиция е да изкореним бедността посредством международно сътрудничество и подкрепа за развитие. Нашата обща отговорност е очертана в договорите и е в съответствие с нашите ценности за човешки права и човешко достоинство. Моята амбиция е да го постигнем по един стратегически ефективен начин, като гарантираме, че всичко това се развива с новите реалности и тенденции. Тези цели за устойчиво развитие са в услуга и на нашия европейски интерес. Ние говорим за устойчивостта на нашата планета, за липсата на сигурност, също така конфликтите по света и миграцията. Господин председател, уважаеми депутати, преди да навлезна в политиката, работих като преподавател, така че образованието също е близко до сърцето ми. Устойчив, включващ и равнопоставен свят не може да се изгради без качествено образование за всички. Образованието може да ни помогне да се справим с някои от днешните и утрешните предизвикателства и мащабни тенденции. Помислете си за силата на образованието а, за промяна на поведението в областта на околната среда или климатичните промени, или пък ролята на образованието за подготовката на бъдещите трудови пазари за цифровата епоха. Моята ангажираност а, за 20% цел а, за устойчиво развитие е в новия финансов инструмент т.е. това а, пояснява необходимостта. За някой е необходимо дори да се осигури основно образование, образование в рана детска възраст и образование за млади момичета. И тук вижда, е, стигам до един по-личен момент. Обедена съм, че образоването и овластяването на жените и момичетата е едно предварително условие за създаването на едно бъдещо включващо общество. Зная какво означава да разбиеш а, стъкления покрив като първия а, председател на Социал-демократическата партия в Финландия и като първи а, кандидат комисар от моята държава от женски пол. Така че нека ви уверя, че със сигурност ще държа на политиката в областта на пола и ще я въвеждам във всичките ни политики. И така, как да се фокусираме върху целите за устойчиво развитие, да се борим срещу а, бедността. Имаме нужда от, нови приори... Е, от основни приоритети, е, модерни стратегии за да... на ниво държави и регионални стратегии, за да допренесем за всички тези цели. Всички тези инициативи обаче имат необходимост от съответното финансиране. В финализирането на преговорите по многодишна финансова рамка ние можем да покажем на партньорите си, че а, е, наистина държим да подобрим живота на хората. Имам намерение да работя с вас и с други, за да а, е, улесним споразумението за инструмента за добро съседство, развитие и международно сътрудничество в днешния свят традиционните методи не са достатъчни. Не са достатъчни за да постигнем целите за устойчиво развитие, не са достатъчни за да изградим партньорствата, които са подходящи за новите глобални реалности. Като европейски комисар аз ще използвам нашата помощ, също така, за да предизвикам повече а, финансиране и от частния а, сектор и да дойде капитал и от тях. 21 век изисква политика за развитие, която включва всички инструменти и генерира повече инвестиции, заетост и по-добро управление. Това включва и потенциала на нашия план за външни инвестиции виждам новието заглавие като международни партньорства, като нова възможност. По този начин наблягаме на многостранността на работата си и сътрудничеството като равни партньори. Европейския съюз сам не може да спаси планетата и да подготви за бъдещето. Трябва да го направим заедно, Европейския съюз и нашите партньори, ръка за ръка. Европейският съюз ще бъде пазителят на многостранните партньорства и работата според правилата. Европейския съюз и неговите държави членки трябва да работят усилено, за да способстват за нашите цели и ценности, както а, в съответните държави, но и в а, международните финансови институции. През 2015 година, когато а, от а, целите за развитие на хилядолетието а, преминахме към цели, цели за устойчиво развитие в ООН, разбихме формулата север-юг и донор-получател. Вместо това ние очертахме един много широк и обхватен план който всички приеха и който е за всички. Като комисар на Европейския съюз ще гарантирам, че Европейския съюз е надежден и сигурен партньор на своите на останалите партньорски държави в целите за устойчиво развитие. Африка, Латинска Америка, Карибския регион, Азия и Тихоканския регион могат да ни помогнат в много от сериозните въпроси, които стоят пред нас. Също така, тези партньорства ще ни помогнат да се изправим пред предизвикателствата, свързани с миграцията заедно. Ако а, бъда потвърдена като комисар, моето намерение е да работя за Алианса между Европейския съюз и Африка за устойчиво ви инвестиции и заетост, за да има една обхватна европейска стратегия за Африка. В тези си усилия ще работя заедно с а, заместник-председателя на комисията и а, представителя за външни въпроси, както и с други комисари. Нашето партньорство ще бъде задълбочено в полза на всички европейски и африкански граждани, заедно с частния сектор, за създаване на заетост и нови умения. Искам да продължа нататък по този път, задълбочавайки нашите общи интереси и нашия, нашата възможност да реагираме на, възмож... на новите възможности заедно ние трябва да ам, престанем да а, говорим за Африка като континент на нестабилност и бедност. Напротив, трябва да го виждаме като континент на младата надежда и просперитета. Също така, мой приоритет ще бъде да приключа преговорите по споразумението след Котону. Трябва да подготвим модерно, стратегическо и влиятелно партньорство между Европейския съюз и страните в Карибския регион, така че да служим на общите си интереси и граждани. И нека ви уверя днес, че няма да спра пред нищо в моята ангажираност за добро за едно подходящо парламентарно измерение в това бъдещо партньорство. Уважаеми колеги, Европейския съюз ам, има своята сила, която идва от всички институции. Така че в а, моята работа аз ще а, настоявам на сътрудничеството с другите институции в международното сътрудничество и в областта на подкрепата за развитие. Като бивш депутат, действително вярвам а, истински в председателната демокрация и ще направя всичко възможно а, взаимоотношенията между вашата, а, вашия парламент и комисията по-задълбочени. Тук съм, за да ви чуя. Ценя вашият опит, знания и гледища. Ще работя в близко сътрудничество с заместник-председателя по външни работи, за да бъде Европа един основен, основно действащо лице на, в международен план. Също така ще си сътруднича с други комисари, които а, чието дейности на отговорност също обхващат и международното развитие. Ще имаме съвместни анализи, съвместно програмиране и съвместно осъществяване на целите, както и постигането на 0,7 целта за общ за брутонационален брутен национален продукт. Гражданското общество и неговите организации са нашите най-големи партньори и те трябва да са част от работа на Европейския съюз в международното сътрудничество и развитие. От интерес на всички е да ги включим максимално в изграждането на политиката и в създаването и осъществяването на нашите програми. Уважаеми господин председател, уважаеми колеги, имаме нужда от политика за нашата планета и за човечеството. Европейските граждани очакват от нас да действаме. Младеща иска повече. Нашите деца заслужават да направим всичко възможно. Искам да изграждаме доверие в нашите институции заедно с вас. Доверие според което нашите партньори виждат Европейския съюз като допринасящ и постигащ целите за устойчиво развитие, така че нашите граждани да разберат логиката и резултатите на нашите дейности в областта на развитието и сътрудничеството. Доверие между хората и институциите, защото един по-равнопоставен свят може да бъде постигнат единствено заедно. И сега е момента да чуя вас и да се опитам да отговоря на въпросите ви. Благодаря. For... Благодаря ви за това встъпително изказване, госпожо кандидат комисар. Сега ще започнем първия кръг въпроси и отговори от името на политическите групи. Ще там първо думата на Георги Холвени от НП. Благодаря, господин председател. Благодаря ви, госпожо кандидат-комисар. Благодаря ви за встъпителното изказване. Ще говоря на родния ми език, унгарски, така че ви моля да си сложите слушалките. Госпожо комисар, Миграционната криза от 2015 година ни показа, че економическото и политическо положение може да застраши нашия континент. Слаби правителства карат хората да напуснат родните си страни. Трябва да се работи с страните по происход, трябва да се изнася помощ, а не да се внасят проблеми. Хората не трябва да застрашават живота си в опит да достигнат до Европа. Необходими са радикални промени. Аз, както и моята политическа група е НП, имаме следният въпрос към вас – Какво означава за вас термина правото да останеш? Ще направите ли всичко от своя страна, за да се гарантира това право за всички? Uh, Благодаря, господин председател. Благодаря ви за поставения въпрос. Искам да се възползвам от възможността да благодаря на вас, както и на всички координатори, с които се срещнах преди една седмица. За мен беше огромна чест да се срещна с представители на всички политически партии в Европейския парламент. Вие зададохте въпрос, свързан с политиката на развитие и миграцията. За мен, за мен това е въпрос на първопричини. причини когато бях специален представител по медиация. Пътувах много в страните от Африка и трябва да ви кажа, че беше много трогателно да се срещна с хора, млади хора, които са загубили надежда за бъдещето си, които нямат достъп до образование, до работни места. Е, и затова им е много трудно да повярват в бъдещето. От тази гледна точка бих казала, че благодарение на сътрудничеството за развитие ние се опитваме да подобрим условията на живот в страните на происход, в нашите страни партньорки. Правим го чрез образованието, чрез инвестиции, създаването на работни места и прочие. Разбира се, рамката за това сътрудничество са целите за устойчиво развитие, на които се спрях в встъпителното ми изказване. Последващ въпрос. Благодаря ви много. Благодаря ви за казаното. Това, което се нуждаем в Африка, както казахте, е да се работи на място. Ето защо настоятелно ви моля, преди да се вземе определено решение, независимо дали за Африка или за други страни, да се вслушвате в гражданското общество. Комисията чрез своя инструментариум в областта на развитието трябва да следва една по-конкретна политика. Въпросът ми е в каква степен инструмента за съседство, развитие и международно развитие ще допринесе за подпомагане на развитието. Аз съм готова да водя диалог с вас, с всички политически партии, с всички политически групи, с всички заинтересовани страни, включително с гражданското общество. Това е ръководен принцип в моя политически живот, а именно да водя диалог, въпреки че не винаги постигаме съгласие по всичко. Аз считам, че единственият начин за устойчива миграционна политика в бъдеще е да се опитаме да се справим с първопричините. Ние трябва да подобрим условията на живот в държавите по происход, както и в другите държави, наши партньори. Така може да се даде надежда на хората в тези общества. Аз съм готова да положа максимални усилия в своята работа като член на Европейската комисия. Сега давам думата на Одо Булман от името на групата на социалистите и демократите. Добре дошла, госпожо кандидат комисар и от името на групата на социалистите и демократите в Европейския парламент. Вие казахте, че целите за устойчиво развитие са една отлична възможност за всички ние. Може би трябва да кажем, че те са и последната ни надежда, последния ни шанс – да се справим с крайната бедност, да се справим с предизвикателства като климатични изменения, нарастващото неравенство, както и нестабилността. Какво можем да направим, за да се подобрят нещата? Как можем да засилим а, своята а, дейност в международен план? Как може по- внимателно да следим процесите и определенето на задължителни цели. Вие очертахте три сценарии. Аз съм за първия сценарий, тъй като той е единственият, който ни дава надежда за постигане на целите. Така че очаквам да чуя какви са вашите планове в това отношение. Отговор. Благодаря ви за този толкова важен въпрос. Борбата с, срещу неравенството винаги е било моя цел. Когато бях министър на финансите, за мен беше много важно да работя за преодоляване на неравенството. Целите за устойчиво развитие, както и програмата 2030 година е моя компас и това трябва да е така за всички. Това трябва да е така за цялата Европейска комисия. защото аз не виждам постигането на целите за устойчиво развитие само чрез политика на развитие. Ние трябва да имаме една цялостна стратегия. Ето защо аз бях толкова щастлива, че Новоизбраният председател на комисията споменава в много от писмата за определене на ресорите, че цялата колегия комисари ще отговаря за изпълнението на целите за устойчиво развитие. Тя спомена един друг инструмент, че може би в бъдеще бихме могли да използваме, и аз подкрепям тази идея, да подкрепяме европейския семестър при изпълнението на целите за устойчиво развитие. Това е част от инструментариума, с който разполагаме. Както казах в моето изказване, аз лично считам, че трябва да подкрепим държавите партньорки, така че те да разработят свои национални и регионални стратегии за изпълнение на целите за устойчиво развитие, тъй като този проект е общ проект. Той не е само за Европейския съюз, той е проект за целия свят. Последващ въпрос. Госпожо кандидат-комисар, в встъпителното си изказване вие казахте, ние трябва да говорим за север и юг, а по-скоро да имаме предвид, че ние всички сме развиващи се страни и трябва да се свършим работата. Споменахте за европейския семестър. Какво означава това за вашия портфел? Не считам, че това е периферен портфел. Считам, че това е един ключов портфел, ако искаме да могат страните, партньори, да бъдат на равна нога с нас. От ваша гледна точка, как може да се реорганизира вътрешната европейска политика в областта на селското стопанство, производството на храни, търговията и да се причупи през призмата на тези партньори, които могат да допринесат за реализирането на общата пътна карта. За отговора. Моят ресор включва и термина партньорство – международни партньорства. Това е всъщност много мъдро название. Както сам казахте, то отправя послания към държавите партньорки, че не искаме да имаме отношения на донори и получатели с тях. Ние искаме да имаме по-равноправни партньорства с тях. Както казахте, в Европейския съюз – могат да се направят още много неща, за да се изпълнят целите за устойчиво развитие. Разбира се, Европейският съюз, Европейската комисия, заедно с парламента и съвета не могат да постигнат това сами. Дължавите членки трябва да участват в процеса. И както казах и по-рано, Европейският семестър може да бъде един от новите инструменти за постигане на целите за устойчиво развитие. Сега давам думата на Шарлз Гьоренс от името на Обнови Европа. Благодаря, господин председател. Добър ден, госпожо бъдещ комисар. С удоволствие чух встъпителното ви изказване. Развитието вие ще отговаряте в сътрудничеството за развитие Европейския съюз на първо място в това отношение. Какво ще кажете за партньорството между Европейския съюз и държавите партньорки? През последните десетилетия видяхме какви са основните елементи на това партньорство. Вие във вашия портфел предвиждате също и цялостен подход. Трябва да се адаптират помощта, предоставена от Европейския съюз и към въпросите, свързани с управление на миграцията. Това е доста деликатен въпрос. Как ще може да накарате нашите партньори да приемат всички условия, които поставяме във връзка с миграцията? И ще има ли строги изисквания във връзка с миграцията, когато става дума за сътрудничество за развитие? За отговор Както вече казах в отговор, мисля, на първия зададен въпрос. Според мен има връзка между политиката за развитие и миграцията. И тук нещата отново опират до първопричините. Тъй като знаем, че в много случаи конфликтите карат хората да напуснат родните си страни, и да отидат другаде, за да бъдат в безопасност, за да запазят живота си. Личното ми мнение е, че ние трябва да продължим да развиваме сътрудничеството с тези страни на происход, както и с други страни. Ние знаем, че Европейският съюз е, е най-големият донор в света така че ние не само си сътрудничим с тези държави, откъдето идват мигрантите в Европа. Също времено обаче, аз съм искрен човек и за това съм искрена и с вас. Считам, че не е възможно с налагането на условия да спрем миграцията. Това не е възможно. Ако видим какви са финансовите потоци към развиващите страни, ще установим, че целта за, извинете, помощта за развитие е само минимална част от тези финансови потоци. От тази гледна точка, Читам, че Европейската комисия, Европейският съюз трябва да има една обща политика на миграция и сътрудничеството за развитие е само една част от това. Не може да бъде единственият инструмент в този инструментариум? Последващ въпрос. Да, ако правилно съм ви разбрал, пар... става дума по-скоро за партньорство, отколкото за диктат. За да се избегне сценария, който споменахте, трябва да се мобилизират повече средства за помощ за развитие за да се постигне целта от 0,7% брутен национален доход за помощ. Само 4 са държавите в Европейския съюз по-настоящем, които са достигнали това равнище. Вие като бивш министър на финансите, как виждате проблема? Не трябва ли в така както беше направено в други сфери, да се наложи на държавите членки, които не изпълняват целите, свързани с помощта за развитие, да отговарят за неизпълнението пред тази парламентарна комисия. Отговор. Бих казала, че става дума за политическа воля. Става дума за политически решения, не само Европейският съюз, а и отделните държави членки. Като бивш министр на финансите знае, че министрите на финансите предлагат бюджета за одобрение в съответните национални парламенти. От тази гледна точка и от моя личен опит бих казала, че считам, че трябва да интегрираме министрите на финансите, държавните глави, да участва в дискусията за постигане на целта от 0,7%. Аз мога да направя само това, което мога от моята позиция. Има дискусия между министрите, отговарящи за развитието, за сътрудничество, за развитие, но това не е достатъчно бихме могли заедно с вас, може би, да доразвием това, да ангажираме в по-голяма степен финансовите министри и държавните и правителствени ръководители в тази дискусия, тъй като така ще има и повече натиск върху държавите членки. Мишел Риваши от името на групата на Зелените. Благодаря, господин председател. Добре е дошла, госпожо кандидат комисар, в нашата комисия. Аз искам да ви поставя въпрос за екологичните престъпления. Добре е да се говори за постигане на целите за устойчиво за развитие, програма 2300, но като не се справим с екологичните престъпления, не виждам как ще стане това. Престъпната транснационална дейност носи големи доходи. Те са на четвърто място след трафика на дроги, на хора и прочие. Каква е вашата стратегия да се борите срещу екологичните престъпления в развиващите се страни, що се отнася до незаконната сеч, незаконния риболов, също изхвърлянето на опасни отпадъци. Готова ли сте да разширите компетенциите на Международния наказателен съд, така че в неговата дейност да се обхване преследването на екологични престъпления. За отговор. Благодаря ви за този толкова важен въпрос. Аз съм убедена, че ние всички споделяме колко важно е да имаме чиста околна среда. Какъв е най-добрият начин, за да се грижим за околната среда, за да противодействаме на изменението на климата. Според мен най-добрият инструмент е така наречения Green Deal. Това е инициатива на новоизбрания председател на комисията. В публичните дебати, както в рамките на Европейската комисия, в рамките на Европейския парламент, сме се фокусирали в голяма степен върху вътрешните аспекти на този зелен пакт. Но мисля, че този зелен пакт има и външно измерение. Това е инструмент, с който можем да се опитаме също да решаваме проблеми с околната среда в държавите партньори. Мисля, че 20% вече се използват за тази цел, но съм убедена, че трябва да направим повече. Според мен трябва да подпомогнем преход към ниски емисии и кръгова економия в държавите партньорки. Това включва и аспектите, които споменахте по-рано. Зеленият пакт, според мен, е една чудесна възможност климата околната среда да бъдат поставени в центъра на вниманието в работата ни с държавите партньорки за развитие. Допълваш въпрос. Да, за Green Deal това са хубави думи, но трябва да се предвидят санкции, трябва да се предвиди контрол. Имам конкретен но предложение. Когато се запознаха с специалния доклад на ООН за правото на прехрана се казва, че използването на пестициди води до 200 хиляди смъртни случаи годишно използването на тези пестициди. Какво ще направите вие, като се знае, че в Европа ние забравяме токсични пестициди, но ги изнасяме в развиващите се страни, които нямат възможност да контролират ефекта върху здравето на населението. Какво ще направите в тази насока? Ние не трябва да тровим хората, които живеят в тези страни, където липсва контрол, който би могъл да ги защити. За отговор. Напълно съм съгласна с вас, че трябва да има санкции, трябва да има правила. Що се отнася до селското стопанство, би казала, че това е централен отрасъл. Много хора зависят за прехраната си върху този сектор, особено в развиващите се страни. Но те са и най-силно засегнатите от изменението на климата. Също селското стопанство отговаря и за емисии на парникови газове. Трябва да има преобразуване на световната система за производство на храни, за да гарантираме здравословна храна до 2050 година. Да, безопасността е важна за всички, за европейците, за всички. Това, което можем да направим е да помогнем на африкански дружества, на африканските власти да спазват европейските изисквания и регламенти. Аз съм готова да се сътрудничам с заинтересовани страни, научни институти и прочие в това отношение. Бернер симнят, независим. Благодаря, господин председател. Виждам, госпожо кандидат комисар, че вие сте добре подготвена за мандата си, но от години насам, знаете, непрекъснато се отправят обвинения, че средства за подпомагане на палестинската администрация, в това число по линия на бюджета за развитие, отиват за финансиране на терористична дейност и по този начин за е, задълбочаване на конфликта. Е, в един красноречив пример е, да ви дам през 2012 година Сметната палата на Съюза в свой доклад отправя критични бележки в този смисъл. Комисията явно пренебрегна този доклад и нещата си вървят по-старому. Вие как ще се справите? с този проблем? Ще разгледате ли отправените обвинения и ще предотвратите ли неправилното насочване на средства на Европейския съюз? Какви категорични, ясни мерки смятате да предприемете? Благодаря. Аз съм привърженик на прозрачността. Винаги, когато става въпрос за пари на накоплатеца, не Следва да бъдем максимално открити, максимално прозрачни, а и да, да можем да отчетем постигнатото. Къде отиват парите на нашите съграждани? И какво сме постигнали с тези средства? Става дума в крайна краща за легитимността. И е, ако се стремим да повишим авторитета, легитимността на Европейския съюз, трябва да сме в състояние да покажем на своите съграждани резултатите е, от изразходването на техните средства, това число по линия на е, проектите и програмите за развитие. Така че аз убедено тази връзка смятам да работя за повишаване на прозрачността. Не, не че тя липсва, но, но аз смятам да акцентирам за напред върху това. А конкретният случай, който споменавате във въпроса си, трябва да, да проуча. За съжаление, нямам, нямам сведения. Подготвям се за заемане на поста си вече продължение на седмици уча, така да се каже, но, но не съм запозната конкретно със случая. Допълващ въпрос. Благодаря. Отлично, че възнамерявате все пак да разгледате въпроса за пореден път, но, но на мен ще да, да доразвия, като добавя към въпроса. Очевидно тези милиарди средства за развитие, които се наливат е, в е, палестинската администрация, не са дали какъвто и до, да било положителен резултат до сега, дори напротив. Има достатъчно данни за обратното. И не е ли време да се помисли за някакви други альтернативни подходи към развитието, за нова политика за развитие, така че е, палестинската администрация да престане да бъде зависима от е, международни подаяния. Е, вместо да, да се запазва за неизвестно още време сегашното прискърбно положение, не би ли трябвало да се помисли за промяна на подхода. Ние всички, смятам, сме на мнение, че трябва да се погрижим за умиротворяването на Близкия изток, мисля. В това няма съмнение. Аз бих искала да, да помислим за това, впрочем, как да въвлечем повече младежи и жени в мирния процес. Аз съм работила и като специален представител в процеси на посредничество за постигането на мир. И съм се занимавал с този въпрос, с е, привличането на младите поколения. Е, и струва ми се по този начин и, и, и в случая бихме могли да постигнем по-добър е, резултат. And I'll give the floor to Beata Kempa, ECR. Beata Kempa. Екаре има думата за въпрос. Благодаря. Благодаря, госпожо кандидат Кемисар, за, за вашето експозе. Да се надяваме, че вие ще е, работите в духа на партньорските взаимоотношения е, вместо да упражнявате диктат е, върху нашите международни партньори. И аз смятам това за особено важно. А, на въпроса, да, е, Европейският съюз е най-големият международен донор, но пита се доколко ефективно е освояването на средствата. Е, можем да обменяме опит е, и вие, и ние. Е, посещавали сме на място, особено страните е, на происход на миграционните потоци. Как се освояват средствата за развитие? Европейската комисия отпуска средствата на организации изпълнители, те на свой ред ги отпускат на крайните бенефициери упражнява се контрол, добре. Не бихте ли се е, вслушала обаче, госпожо кандидат-комисар, в опита на по-малките е, държави членки, е, които имат значителна възможност да, да помогнат с, е, с своето, своята специфична гледна точка? Да, а определено аз с, с готовност ще, ще събирам сведения и опит в сътрудничество с държавите членки, което е необходимо, според мен, за да постигнем целите е, на устойчивото развитие. Както казах, не е достатъчно наистина е, Европейският съюз и неговите институции само е, да се занимават с всичко това. Трябва да, да бъдат привлечени държавите членки и разбира се, нужни са партньорства, диалог. Това ще бъде е, мотото на моя мандат, ако е, бъде утвърдена кандидатурата ми. А личният ми опит сочи, че гражданското общество, неправителствените организации, е, работят е, отлично в много трудни и деликатни обстоятелства. И разбира се, аз съм готова да взаимодействам с е, представителите на гражданското общество, с цели широк кръг от заинтересовани страни. Големи или малки, без значение число, разбира се, и официалните институции на държавите членки. Допълващ въпрос. Благодаря ви. Благодаря за отговора. Възнамерявате ли да внесете доклад за ефективността на, на предприетите действия и на изразходваните средства? с колко ефективно са изразходвани средствата, във връзка конкретно с показателя е, миграция, е, с обхващане на, на онези източници на миграционен натиск, е, на които не се обръща до сега внимание, те не са малко. Е, и така нататък. Да, да, разбира се, трябва да се наблюдава изпълнението, е, без съмнение, що се отнася до зоните на конфликт, е, зоните на нестабилност. Аз е, вече разговарях с колегите, специалисти по управлението на кризи. Поговорихме много добре и, и смятаме да работим в тясна връзка тъй като има е, една, една връзка, една, една брънка, така наречения нексус е, между миграционната сфера и, и, и сферата на развитието. И, и в това отношение можем да, да постигнем немалко. Вие сама нали, може да се позовете на личния си опит е, и аз ще се възползвам от него, ако не възразявате. Е, Мигел Урбан Креспо, Обединена левица, Скандинавска левица. Благодаря, е, господин председател, благодаря, е, госпожо кандидат комисар. Е, бих искал да продължа по въпросите за миграцията от малко по друг ъгъл. Голям неуспех, според мен, на предишния състав на комисията бе е, управляването на е, зле е, именуваната миграционна криза Става дума всъщност за крепостта Европа. Е, за самозатварянето на Европа, е, което според нас е особено опасно. И значи въпросът е такъв. По време на своя мандат ще запазите ли политиката да поставяте помощта за развитие под условието на миграционната политика? Конкретен пример е Нигер. За мен Европейският съюз е, е общност на ценности. И във всички свои действия следва да зачитаме върховенството на закона и правата на човек. Това, това за мен е несъмнен приоритет. Е, и, както казах, е, вече аз е, смятам, че така наречените предпоставки или предварителни условия не биха могли да ни да, да гарантират преодоляването на миграционната криза. Нека вземете Нигера, и, а и други африкански държави. Средствата за развитие е, са един малък относителен дял от всички средства, които постъпват в тези държави, така че чрез тези средства едва ли бихме могли да повлияем осезаемо върху политиката на, на тези страни, върху е, миграционните процеси. Комисията следва да има единна миграционна политика, разбира се, е, приета от целия колегиум, е, на комисията е, и, и в рамките на тази миграционна политика следва да има елемент развитие, но той е само един елемент. Казвате. Е, общност на ценности, която превърнала Средиземно море в масов гроб. Сахел в масов гроб, Нигер получава повече от 1 милиард годишно е, за развитие. Не може да се отрече пряката връзка е, между двете области на политиката. 10% от новия инструмент е, за търговия и международно сътрудничество е, е, който сега се разисква от парламента, 10% от този нов инструмент са насочени за контрол върху миграционните потоци. И ако все така поставяте условия е, между двете линии на политиката, според мен ще влушите нещата. Смятате ли да прекъснете тази връзка между помощта за развитие и миграционната политика? Моето мнение е, е, че Европейският съюз винаги трябва да се стреми да предотвратява загубата на човешки живот. Без съмнение. И това е главната насока на, на помощта за развитие. Милиони умират от бедности и, и недохранване. Ние помагаме на хората, на отделните хора, не на, на някакви държави, организации, институции и прочие. Така че аз ще се постарая да насоча повече финансови средства за най-слабо развитите страни. А, ние сме се ангажирали с а, 0,15, 0,2, е, е, специално насочени такива средства, което за сега все още не е постигнато. И аз ще работя в тази насок. Благодаря. Е, сега ни предстои втори кръг въпроси, съобщо общо 18 въпроса от редови членове на комисиите. Хилдегард Бентеле от НП задава въпрос сега. А, извинете, Раса Юг невичене от НП. Уважаема Юта, Европейският съюз а, а, следва да се съобразява с а, равновесието на силите по света и се нуждае от стратегически инструменти за това. Вашият мандат е широк. Занимавате се с най-различни страни по света с различни аспекти на тяхното развитие, в това число Белорус. Е, е, какво възнамерявате да направите, така че е, средствата за развитие, за, за международно сътрудничество да водят до укрепване на демократичния процес, върховенството на закона, а не на последно място и гарантирането на ядрената безопасност and provide you the possibility to suspend aid in case дали в край на краищата ще снабдите с зъби, образно казано, на всички тези инструменти в областта на добросъседството и международното развитие? Благодаря. Да, определено може да се обръщате с мене, към мен с малкото ми име Юта. Както вече казах, Ам, Определено трябва да отстояваме ние ценностите на правата на човека, на правовата държава в Съюза, но и отвъд неговите граници. Е, и за мен, като кандидат-комисар по международното партньорство, водещ принцип ще бъде именно постигането на, на, на върховенството на закона и а, а, правата на човека чрез сътрудничество. Що се отнася до инструмента а, за сътрудничество в областта на добросъседската политика, а, обединява този инструмент, разбирате, е, една палитра от финансови е, инструменти. И а, Европейския фонд за развитие е част от бюджета на този инструмент и Европейският парламент ще има думата, разбира се, е, по определенето на тези средства. Но моят опит а и е професионалният ми опит като бивш финансов е, министр е, е такъв, че като обединим средствата, можем да провеждаме по-последователна, по-ефективна политика, а вероятно и по-лесно ще можем да разясняваме е, онова, което вършим е, на различните заинтересовани страни. Е, така че аз категорично ще, ще работя по е, реализацията на този нов инструмент. Допълваш въпрос? Е, вероятно знаете, че парламента възнамерява да започне междуинституционалните преговори по инструмента за добросъседство и сътрудничество. Парламент... Съветът обаче, другият със законодател, е прият само частичен общ подход. И в тази връзка, какво е вашето мнение за бъдещето на проекто регламента? ако съветът не включи е, въпросните два фонда, в това число за развитие, в обхвата на регламента. Как ще постигнете реорганизация на действащата структура на средствата за развитие, така че да са удовлетворени всички партньори? Благодаря. Както казах, личното ми мнение е, че е добре да се слеят различните финансови инструменти и в това число Европейския фонд за развитие. Е, в край на края ще и вие ще получите повече правомощия като парламента, като това стане доколкото ще имате думата по разпределението на средствата. Но вижте, аз съм все пак опитен политик и не бих искала да се губя в догадки, докато преговорите все още са в ход. Не е разумно това. Разбира се, ако бъде утвърдена моята кандидатура за поста, аз ще се старая да, да примирявам различията между институциите. Но първо трябва да се е, договори многогодишната финансова рамка, нали, защото въпросният инструмент за добросъседска политика ще бъде неразделна част от нея. Господин Тарабела, социалисти и демократи, Говорим за последователността на политиката за развитие като задължително условие е, за общата последователност на политиката на Европейския съюз. Това е принцип прогласен в 208 член от договора. И то е от съществено значение за постигане на целите за развитие. Не бихме могли да преодолеем бедността и недохранването, ако не обединим всички области на политиката, в това, в това число селско-стопанската, екологичната, търговската, за постигането на тези цели. Все така обаче не разполагаме с адекватни средства за контрол, за наблюдение, за да отчетем постигнатата съгласуваност и последователност. Вашата роля като комисар ще бъде да прокарвате политиката за развитие във всички други политически области. Как смятате да осъществите тази своя роля, например в отношенията си с комисарите за селското стопанство, за търговията. Thank you. This is, I found this question very important. Uh, and of course, it relates to the SDGs and, and Agenda 2030. As I said, uh, да, въпросът е изключително важен. Той се вписва, разбира се, в стратегията за развитие към 2030 година. А, а целите за устойчиво развитие за мен са а, компас. А, а, насочват а, за мен цялото сътрудничество за развитие. Но вие определено сте прав. <laughs> В Европейския съюз лявата ръка трябва да знае, що върши дясната. Ако насочим усилите се единствено към сътрудничество за развитие, няма да стане. За, за да бъде устойчиво това развитие, трябва да включим търговията, трябва да включим е, селското стопанство. И, е, значи, е, взаимодействието с колегите от колегиума, в частност комисаря за международната търговия, комисаря за е, селското стопанство, например, е, нещо изключително важно за постигането на последователност на цялостната политика на комисията. Начин да бъде постигнато това е, биха могли да бъдат и националните и регионалните стратегии, за които ние ще подкрепяме своите партньори общности, значи, чрез своите партньори, бихме могли да постигнем един комплексен, интегрален подход към целите за развитието. Допълваш въпрос? По най-нови оценки, представителствата на Европейския съюз в партниращите държави не вършат достатъчно за оценка на, на въпросната последователност, на въпросната съгласуваност. Вие какво ще направите, така че е, службата за външно действие, външната служба на Съюза, да постави на по-преден план след своите приоритети оценката на помощта за развитие. Аз вече е, разговарях няколко пъти с е, върховния представител по външните отношения Борел. Разговорите ни бяха много интересни. Определено сме готови да взаимодействаме е, помежду си. Разбира се, е, сътрудничеството за развитие е неразделна част от външните отношения. И Европейският съюз първо би трябвало е, да изготви общ анализ, геополитически анализ на, на текущата обстановка в света Въз основа на този общ анализ трябва да се изработи стратегия и след това, разбира се, по е, отделните области на политиката да се е, приемат и, изпълняват оперативни програми. Така че за мен е, не представлява какъвто и да било проблем да взаимодействам с върховния представител. Аз съм сигурен, че сътрудничеството между ни ще бъде отлично. Думата има следващ следващата задаваща въпрос, госпожа Сахарополо от Да обновим Европа. Благодаря, госпожо кандидат комисар. Много се радвам, за първ път мисля, ако не греша, да видя кандидат комисар от женски пол за развитието И аз се интересувам именно а, а, от а, съдбата на жените, от а, а, е, е, жените като жертва на насилие, в това число на сексуално а, насилие, от неразпространението на контрацептиви и а, полова просвета, а, което е посегателство не само върху правата на жените, а поставя под заплаха и бъдещите поколения и състоянието социалното, образователното, професионалното и имущественото на жените въобще. А, така че каква политика смятате да, да провеждате вие, за да водите диалог с партниращите държави и гражданското общество, именно по тези въпроси за репродуктивното здраве и права на жените? Thank you very much for your important question. Uh... Благодаря. Въпросът е изключително е, важен. Сексуалното репродуктивното здраве ще бъде е, един от фокусите на, на нашата работа в е, направлението равенство на половете. Аз се възползвам от възможността, прочим, да благодаря на действащия комисар Нимица за вършената от него работа в това отношение. Е, инициативата Прожектор е, Spotlight е, е много важна, според мен, и аз се ангажирам да продължа работата по нея. В тази област направлението полово равенство следва да изграждаме солидни партньорски отношения по цял свят. И международните организации, гражданското общество, националните администрации и прочие. Само по този начин бихме могли да постигнем резултати. Важно от друга страна, разбира се, всички ние, е, европейци и, и е, нашите партньори по цял свят, е, да осигурим достъп до здравеопазване. И, и за това смятам особено да работя като комисар. Е, тъй като достъпът до здравно-медицински услуги, според мен, е основно право, на което ние се радваме, но също трябва да направим и за партньорите си. Допълваш въпрос. Вие говорите за евентуално актуален трети или трето издание на плана за действие за равенство на половете. Ако по някаква причина не се възприеме е, е, този вариант, какъв друг инструмент е, бихте предложила за по-нататъчна работа по въпроса за равенство на половете? Тук пред всички вас мога да обещая, че ще има трети план за действие е, за равенството на половете. Аз съм твърдо убедена в необходимостта от това, от този пореден инструмент, е, за да утвърждаваме равенството на половете. Сега искам дам думата на Лукас Мандел от НП. Поздравление, госпожо Опилайнен, за това, че сте номинирана за европейски комисар, но и благодарности а, отправям към вас за сериозния ви ангажимент а, за работата с парламента и а, ангажираността за това да подкрепиме хората, че работата ни е свързана с а, хората. И не мисля, че това, което провеждаме в момента е техническо изслушване. Е, тук става въпрос за приоритетите във вашата политика. За това искам да попитам, наясно ли сте, че все пак става въпрос за економиката, защото отговор... възможностите за хората са свързани с економиката. Хората могат да получат много, особено ако получат а, точното обучение образование, образование, професионално образование и по-точно образователното върховенство на закона. Така че какви конкретни мерки ще предприемете, за да се укрепят образователните структури и възможности в развиващите се държави, защото това е начинът да се постигнат целите. Благодаря. Както споменах в речта си, аз съм работил като преподавател преди да стана политик и естествено в работата си. Успях лично да видя как образованието променя живота. Така че определено смятам, че трябва да се ангажирам и аз съм готова да ангажирам себе си да използваме тези 20% от инструмента за съседство и международно развитие и СМЕР именно в тази посока. Това, което обаче ме вълнува най-много е качеството на образованието. Не става въпрос само за достъп до обучение и образование, но и качеството му. Преди известно време получихме доклад, подготвен от Световната банка и посланието там беше, че за съжаление много хора, дори когато са били част от образованието, не могат да четат, не могат да смятат. Така че бих насочила повече средства, повече усилия за финансиране, за ресурси, но и много сериозен акцент върху качеството на образованието. Читам, че това е много важно. Естествено за мен е пределно ясно, че образованието е ключът към намаляването на бедността и за това ще бъде мой приоритет. Последващ уточняващ въпрос. Да, благодаря ви много за отговора. Може ли да навлезнем в елемента за равнопоставеността между половете? може би в областта на културата, дали момичета получават толкова много а, възможности а, като момчетата, дори преди да пораснат. Какви са а, темите, по които ще се сътрудничате с другите комисари, за да изпълните това, което бих нарекал задължение? на Европейския съюз да вдъхнови в а, другите части на света това, което считаме за право тук, а именно равни възможности за а, момчетата и момичетата. И благодаря ви много и за коментар, направен по равнопоставеността. Знаем, че а, тя се нуждае и от а, добри преподаватели, така че ви благодаря. Разбира се, имаме комисар за равнопоставеността между половете. Тя играе много важна роля. Но също така бих казала, че подхода за равнопоставеност между половете трябва да е подход на цялата комисия, целият колегиум. Ще споделя един опит, който имам от известно време, кога, преди известно време, когато посетих един ам, беженски лагер в Етиопия. Много силно ме афектира моето посещение там, защото в този лагер имаше над 90 000 души. И най-тъжното беше, че само половината от децата, които живееха там, имаха достъп до училище. В това отношение вече съм говорила с моя колега за управление на кризите, че трябва да подобрим достъпа до образование за момичетата, за жените, но също така и конкретно в беженските лагери. Трябва да направим нужното. Това е просто един пример. Могат да се дадат още много такива. Пьер Франциско Маджорино има думата. Благодаря, господин председател. Благодаря, госпожо кандидат комисар. С радост чух това, което вие разказахте, но искам да се концентрирам върху е, една конкретна тема. В последните години виждаме как се изместват е, начините на подкрепа, виждаме как се блокират и контролират е, граници, без да се спазват напълно основните човешки права и без парламента да има нужния контрол. И едно от основните средства в това отношение е тръстовите гаранционни фондове. Много обаче е ам, различен подход. а, либийската брегова охрана е получавала средства, разбираме, а те нямат нищо общо а, с развитието. Как бихте коментирани тази тема? Как а, а, се използват тези доверителни фондове? Какво бихте променили в това отношение? госпожо кандидат комисар. Считам, че за мен тук въпросът е да се подкрепи държавата, транзитната държава, през която се минава, защото 85% от мигрантите живеят в развиващите се държави. Смятам, че посредством разработка на това сътрудничество можем да подкрепим и тези държави, както държавите по происход, така и транзитните държави, през които се минава. Знам, че Доверителния фонд за Африка е тема, която разделя депутатите в Европейския парламент, но както казах по-рано днес, аз лично считам, че това е много важна тема за мен и в бъдеще, ако мислим каква, какво ще е бъдещето на този доверителен фонд за Африка и изобщо като цяло другите доверителни фондове, мисля, че парламента трябва да има по-важна роля. Ще видим какво ще се случи в бъдеще. Не знае какви са точно плановете, но съм а, убедена, че вашата роля като парламентаристи трябва да е по-засилена, отколкото е била до момента. Уточняващ въпрос? Позволете ми да а, подчертая, а, защото искам да схвана дали сме съгласни, че е необходимо парламента да участва в контрола на тези фондове така че да сме сигурни, че има съответствие и последователност в доверителните фондове. Бихте ли казали, че тези инструменти за финансиране, като например парите, които са използвани за Либийската брегова охрана, са в противоречие с принципите, тъй като не става въпрос за транзитна държава. В момента те са просто средства да се блокират границите и да се екстернализират проблемите, да останат навън. Последователността в политиката е важна. И както казах и по-рано днес, трябва да подобрим последователността в политиката във всичко, което правим. Когато става въпрос е, за ролята на парламента, аз съм депутат в иманския парламент от 16 години и наистина уважавам работата ви. Вие сте избрани от хората, а пък вие ще бъд... Аз съм номинирана пред вас, ако вие ме утвърдите, ако ми позволите да върша тази работа. И в този смисъл всичко, което правя, аз изключително ценя парламентарната работа и винаги ще в... търся различни инициативи и как да се подобри ролята на Европейския парламент. Сега думата имат зелените е Пиерет Херцбергер Фофана. Зад вас съм, госпожо кандидат. Мисията Писмото за мисията на госпожа Ванелайн говори за партньорството на Европейския съюз с Африка. И дългосрочната цел е да има зона за свободен обмен между двата континента. но използването и произвеждането на млечни продукти на ниски цени представлява сериозна пречка за местното производство, което се отразява на жените, които основно а, се занимават с такова производство. Госпожо кандидат комисар, възможно ли е за държавите в Африка да се вземат такива мерки, така че да се опази ам, малмащабната фамилна а, дейност селско-стопанна и възможно ли да се включат ограничения за европейския внос, да се даде а, възможност за местни продукти и да се въведат евентуално по-високи данъци и такси за селско-стопанската продукция а, от внос. Госпожо кандидат комисар. Да, също така и овластяването на жените в економическата област е приоритет. Смятам, че всички, които някога са били в Африка, знаят, че там има много малки дребномащабни стопанства. Така че знаете, че това е много важна тема за Африка. Готова съм да взема нови мерки така че да отговоря на въпроса ви, да, готова съм. И една възможност е именно тази обхватна стратегия за Африка, която споменава госпожа председателя на комисията в писмото за моята мисия. Така че трябва да говорим за селското стопанство, трябва да говорим за търговията, да включим екологичните аспекти, в това партньорство с Африка и смятам, че тази стратегия ни дава нова възможност да подкрепим и съското стопанство в Африка. Това е новото средство, което можем да използваме. Последващ въпрос. В каква а, степен ще реагира а, и ще действа Европейския съюз, така че публично-частните партньорства, които се осъществяват в Европа, да не се отразят на селско-стопанското производство в Африка, така че да не се ориентират правилата в полза на Европейския съюз. Мисля, че споменахте много важна а, дума, когато казахте частния сектор в публично-частното партньорство. И не мисля, че достатъчно сме говорили по тази тема днес. Защото ако искаме да постигнем целите за устойчиво развитие до 2030 година, трябва да се включи частния сектор. Това е необходимо. Иначе няма да постигнем целите за устойчиво развитие. И разбира се, това, което вече е извършено, посредством тази инициатива за Алианса от председателя Юнкер е много положително, но в следващите години трябва да насочим повече инвестиции в Африка и естествено частния сектор трябва да е част от този подход. Ще ви дам само един пример. В Южна Африка трябва да създадем 18 милиона нови работни места, за да можем да, за да са наети всички млади, които навлизат в трудовия пазар. 18 милиона. Така че всички разбираме, че колкото и да повишим обществените финанси за инвестиции, няма как да оцелеем. Трябва да участва частния сектор. И разбира се, трябва да има и правила и регламенти. Благодаря. Искам да информирам членовете и а, кандидат-комисарката, че сме преполовили въпросите. Добре се справяме, но останете будни. Още 12 въпроса предстоят. Доминик Билд ще зададе следващия въпрос. Независим а, депутат тя. Благодаря, госпожо а, кандидат комисар. Що се отнася до преговорите за а, договорността след Котоно, а, Китай, Русия, как стоят в тази тема? Не смятате ли, че са отслабени по позициите на Европейския съюз, кризата в Европейския съюз, Брексит, ограниченията на а, политическия модел? най-отдалечените региони Африка също представляват големи предизвикателства. 15% от средствата на Европейския съюз за развитие от 2014-2016 са осигурени от Обединеното кралство и единственото, единственият член на Европейския съюз, който за 2018, 2017 година осигурява по, а, целта от 0,7% от БВП за помощи. Също така беше обявена през януари 2015 така наречения план Маршал за а, Африка. А, какво смятате вие? А, дали ще дали са действително основни позициите на Европейския съюз при преговорите за след Котону и как ще се справите с тях? Бих казала, че що се отнася до Брексит, действително става въпрос за хората и политиците в Обединеното кралство. Но действително Обединеното кралство беше много голям донор, особено неправителствените организации в Обединеното кралство. Те вършат изключително важна роля в тази област и от тази гледна точка се надявам, че при всички положения Обединеното кралство ще бъде добър партньор за нас, що се отнася до сътрудничеството в областта на развитието. Но знаете, има много въпроси в областта на Брексит и не е моя задача и отговорност да спекулирам в различните варианти днес. Но виждам, че работата, извършена от Обединеното кралство в областта на сътрудничеството за развитие, е много ценна и се надявам да продължи нашето сътрудничество при всички положения. Чисто технически коментар от страна на председателя показва как трябва да се използват слушалките, за да се слуша превода и как докато задават въпрос трябва да отдалечат слушалките от микрофона си, за да избегнат микрофония. Нали разбирате, пита той. Просто трябва да отдалечите слушалките от микрофона, докато задавате въпрос. Благодаря, казва председателя. Последващ уточняващ въпрос? Вече съвсем се загубих. Кога трябва да сложим слушалките, кога не. Но по-скоро един въпрос. Факта, е, че Европейския съюз а, а, харчи толкова за Европа, за да повдига редица въпроси. Милиони долари депутатката цитира дипломат, който казва, че когато Китай инвестира 1 милион долара в Африка, се пишат много в пресата, а Европейския съюз също времено харчи и инвестира 20 милиона всеки месец и непрекъснато получава критики. Смятате ли, че е загубена борбата за доверието? Отговор. Не смятам, че е загубено каквото и да било. Европейския съюз е най-големия донор в, в света. През 2018 година като Европейски съюз сме използвали 14 милиона а, евро за развитие заедно с държавите членки над а, 70 милиарда евро за сътрудничество и а, това са огромни суми, но за съжаление имаме нужда и от още повече, тъй като предизвикателствата са големи. Ето защо споменах ролята на частния сектор, защото виждам, че трябва да инвестираме още в Африка. И частния сектор трябва да е част от този подход. Когато става въпрос за ролята на Африка, мисля, че бъдещето на Африка е бъдещето на Европа. Тези два континента са свързани. И разбира се, бих искала да променим наратива, както спомених, споменах в първоначалните си слова. 1,2 милиарда души живеят в Африка. Повече от половината от тях са на под 25 годишна възраст, така че трябва да мислим за Африка като за един млад, млад обещаващ континент. Думата има следващия оратор. Господин Чернецки има думата от ЕКРМ. преди да отговорите на моя въпрос, ще ви кажа китос на вашия език. И сега преминавам на полски език. Парламентарната асамблея Европейски съюз АЦП е, и партньорските споразумения, които предстоят, са много напредничави, но в последните месеци бяха чути притеснения, че тези процеси на преговори са по- бавни, колкото очаквахме. Като че ли има известен скептицизъм от страна на нашите партньори от АЦП и ние се обърнахме към Европейската комисия, за да дадем нов динамизъм на процеса. Какво е вашето гледище? Считам, че е много важно да се постигне споразумение след Котоно или поне да приключим преговорите ни за това споразумение. Както казах по-рано днес, смятам, че а, африканските, но и латиноамериканските, карибските държави и народи са много важни за нас. Аз съм номинирана като за комисар. Ще, работя, ще почна работа на първи ноември, се надявам. И това ще бъде приоритет в моите задачи. Да финализираме преговорите, но разбира се с подкрепата на Европейския парламент и другите институции. Уточняващ въпрос. Благодаря. Продължаваме с следващият въпрос. Хилдегард Мендле от НП има думата. Миналата седмица част от нашата комисия беше в Нью Йорк и ние Видяхме колко големи са очакванията към Европейския съюз да продължи да отстоява ценностите си е, и в областта на развитието. Трябва да има съгласуваност не само вътре в комисията, но и в държавите членки. Много неща са свършени от държавата членка, много от средствата, които отиват към НПО. И въпросът ми е какво ще направите, за да гарантирате, че ще има програмиране за да можем да работим в същата насока, каквато работят развиващите се страни, за да има повече съгласуваност на политиката за развитие. И така Европейския съюз също ще бъде по-добре възприеман и ще има по-ползотворни резултати. За отговор. Да, това е много важна гледна точка. Без да има съгласуваност на политиките, няма да сме в състояние да постигнем целите за устойчиво развитие. Както казах и по-рано, програма 2300 ни служи за компас. Това е една рамка, която трябва да служи за основа за анализа на политиките, които реализираме в различни сфери. Разбира се, ние не сме в състояние да направим това само от европейските институции. Държавите членки трябва да бъдат част от този процес. Вие споменахте съвместно планиране, съвместно програмиране, също и съвместни последващи действия, за да се видят резултатите, постиженията. И това е важен инструмент, който може да се използва. Държавите членки имат различни стратегии относно целите за устойчиво развитие. Аз зная стратегията, която се прилага от Финландия. И това са неща, които би трябвало да споделяме. Трябва да споделяме примерите от отделните държави членки и да видим дали бихме могли да използваме нещо, но без политическа съгласуваност в областта на селското стопанство, външните отношения, ние няма да можем да изпълним целите за устойчиво развитие. Това е от ключово значение. Последващ въпрос. Относно помощта за бюджета. Това е инструмент, който често се прилага, тъй като е бърз, но липсва отчетност и не е много целенасочен. Как ще се справите с това? Отговор. Подкрепата за бюджета ще бъде един от инструментите, включен в пакета и в бъдеще. Напълно съм съгласна с вас, че когато прилагаме подкрепа за бюджета, е много важно да има важен компонент прозрачност и също да се следи какво правят държавите партньорки с тези средства, които осигуряваме за подкрепа на бюджета им. Ако се установят случаи на корупция и прочее, трябва да се спре финансирането и да се направи анализ на случилото се. Освен това, знае, че чрез подкрепата за бюджета сме постигнали значителни резултати и в бъдеще се надявам да остане един от инструментите в пакета. Кантрин Шабо от Обнови Европа господин председател, госпожо кандидат-комисар. Искам да ви приветствам с добре дошла. През 2002 година Жак Шират на срещата на върха за земята каза, че земята гори, а ние отвръщаме поглед. Експертите по климата миналата седмица казаха долу-горе същото. Има затопляне на борските повърхности, дори в дълбочина. Освен това има замърсяване с микрочастици. Знаете, че има сериозен проблем в Балтийско море. Последиците са катастрофални и ще бъдат още по-катастрофални за цялото човечество, особено а, за крайбрежните а, райони и островните а, райони, които са най-уязвими. Не считате ли, че това е много важен въпрос за Европейския съюз, тъй като ние сме на първо място а, като морско пространство и най-големия донор в света? Какво можем да направим, за да се изпълнят международните партньорства в това отношение? За отговор. Напълно съм съгласна, че океаните а, са особено важни и не само защото съм живяла почти през целия си живот в крайбрежен район и те са важна част от моя живот, особено на младини. И мисля, че имате право. Океаните предлагат храни, сигурност, економически растеж, работни места. Същевременно трябва да имаме предвид, че морските екосистеми са застрашени и за, за съжаление имат влушаване на тяхното състояние в резултат на изменението на климата. Знае, че Европейският съюз подпомага океаните и развитието в тази област с около 720 милиона евро и това е въпрос, който ще бъде на моето внимание в бъдеще. За последващ въпрос. Искам да прецизирам, да, става дума да се възстановят морските и крайбрежни екосистеми, също но да се помогне населението да разработят а, своята економика, свързана с морето. 80% от населението се очаква да живее в крайбрежни райони. Така че те трябва да имат е, един океан, който е по-запазен, да има препитание, също да бъде източник на възобновяеми енергии. Инвестира се много в развитието на континента, но може би недостатъчно е в крайбрежните зони и в островите. Благодаря за отговор. Както вече казах, финансовата подкрепа за океаните и развитието е около 720 милиона евро. Разбира се, можем да дискутираме дали това е достатъчно или не. Може би не е достатъчно, но океаните, рибното стопанство трябва да са част от Зеления пакт. В отговор на госпожа Риваши, аз вече казах, че не е достатъчно да имаме само вътрешното измерение чрез този зелен пакт. Трябва да имаме и външно измерение. Разбира се, океаните, рибното стопанство трябва да са неразривна част от външното измерение. Понякога оставам с впечатлението, че има сериозна подкрепа за тази идея. Климата, околната среда ще бъдат приоритети през идните години в работата на новата колегия комисари. Сега давам думата на господин Прайс, който е независим. Вие говорите за независими партньорства но виждате колко зле се към вашите предшественици към Обединеното кралство по време на преговорите за излизане на Обединеното кралство от Съюза. Как ще изграждате устойчиви партньорства, след като вие прилагате турмоз? Очевидно е, че британците искат да свържат и да има само едно обикновено търговско партньорство. Вие ще поемете ли ангажимент да поправите това, което беше нанесено като щета от предходната комисия е, и да се промени подхода на Европейския съюз към Обединеното кралство, така че отношенията в областта на търговията да бъдат взаимно изгодни, за да имаме устойчиво партньорство, за което вие говорите. За отговор. Трябва да кажа, че Брекзит не беше решение, което взехме ние, нито пък това е наш избор. Както господин Барние и господин Юнкер са заявявали в миналото, аз също съжалявам за това, но уважавам вота. Ако бъде утвърдена и ако Брексит все още не се е осъществил до тогава, ще продължа да работя за добър изход. Така че ние ще работим за такъв тип оттегляне на Обединеното кралство, но сега не мога да спекулирам как ще се развие сътрудничеството в бъдеще. В отговор на госпожа Билде аз казах, че уважавам това, което прави Обединеното кралство в сътрудничеството за развитие и съм убедена, че в бъдеще при всички обстоятелства можем да бъдем партньори. За допълнителен въпрос. Разбира се, хората от Обединеното кралство заслужават отговор, някакъв отговор по този въпрос. За отговор. Ние ще видим какъв ще бъде изхода в бъдеще. Продължаваме с следващия въпрос. Господин Карлос Азориньо от групата на социалистите и демократите. Госпожо кандидат комисар, добре дошла. В писмото за възлагане на ресорви се изисква да работите за едно цялостно споразумение с Африка. Вече се работи в тази насока за споразумение след Котоно. Освен това се подчертават политическите и инвестиционни възможности, но не се говори много за устойчивостта. Зеления растеж, корпоративна социална отговорност, които са от жизнена важност. Ние не можем да се справим с бедността, ако само разглеждаме економическите и инвестиционни аспекти. Затова въпросът ми е как ще работите с върховния представител, за да се укрепят целите за устойчиво развитие в отношенията с Африка, също в сферата на полезните изкопаеми в зони на конфликт как ще направите така, че инвеститорите да изпълняват изискванията за човешки права, права на работниците и екологични права в Африка? Благодаря за отговор. Въпросът ви е от изключителна важност. За мен устойчивото развитие означава социално, екологично а, и економически устойчиво развитие. Така разбирам аз устойчивото развитие. Всички тези аспекти, социалният, екологичният, економическият аспекти, трябва да присъстват, да бъдат част от развитието. Както вече казах, рамката за сътрудничеството ни Върховният представител Борел, мисля, че споделя също тази идея. Така че рамката се предлага от целите за устойчиво развитие. Това е програмата, с която съм ангажирана. Това е програмата, с която е ангажирана цялата колегия на комисията. И сега трябва да видим как ще се изпълнява. Миналата седмица Имаше среща в Нью Йорк. Посланието от там е, че трябва да се направи повече, иначе няма да изпълним целите за устойчиво развитие до 2300 година. Личното ми мнение е, че стратегията за Африка, която трябва да е цялостна, е един от инструментите. Това е един от инструментите за партньорство с Африка, както и за изпълнение на целите за устойчиво развитие. Това трябва да е една цялостна стратегия, за да могат различните сектори на политиката да бъдат отчетени. Трябва да е зелена, да присъстват селското стопанство, околната среда и прочие. Аз заедно с върховния представител и замостник председател на комисията Борел работя в тази насока. Искам да подчертая важността на ангажимента на цялата комисия това не е процес, който е само ангажира само мен или отделни комисари, а цялата комисия. За допълнителен въпрос. Благодаря ви за ясния отговор. Знаете, че жизнено важна част от партньорството ЕСА-АКТБ предвижда междупарламентарен диалог. Има Междупарламентарна асамблея ЕС Африка, Евро... Африкански съюз. Ние бихме искали АКТБ да остане един общ блок и да се запази парламентарната асамблея. Трябва да се предвиди подобна делегация и в споразумението след Котоно. Как ще го отстоявате в преговорите с държавните глави на ЕСА, за да продължи дейността на парламентарната асамблея ЕС АКТБ? За отговор. Аз съм била парламентарист повече от 16 години, така че уважавам работата която вие извършвате в бъдещото сътрудничество, парламентарното измерение трябва да присъства. Зная, че при настоящите планове е предвидена идеята да имаме три регионални асамблеи в бъдеще, не само една, а три регионални асамблеи. Най-важното за мен да видим по какъв начин парламентарното измерение да бъде включено. Ние ще обсъждаме този въпрос, ако аз бъда утвърден и започна работата си като комисар от 1 ноември. Ще се опитам да участвам в парламентарната асамблея, която ще бъде в Уганда, ако не греша. Госпожа Ковач, благодаря. Добре дошла е в нашата комисия. Благодаря за вашето изказване. Имам два въпроса. Финансирането за хуманитарна помощ за развитие за региона АКТБ ще се запази ли в многогодишната финансова рамка до 2027 година. Дали НПО, които се сътрудничат с комисията и които осъществяват проектите, ще имат ли те пълни гаранции, че ще имат безпрепятствен достъп до финансиране? За отговор. Зная, че финландското председателство работи много усилено по договаряне на многогодишната финансова рамка и ние много отблизо следим това, което се случва. Нашето финансиране за развитие, за хуманитарна помощ зависи от международната финансова, ами, извинете, от многогодишната финансова рамка. Така че ще има отражение върху нашето финансиране. Аз лично се радвам много, че предложението на комисията предвижда увеличаване на финансирането за сътрудничество за развитие. Според мен трябва да разполагаме с повече ресурси за международно сътрудничество, включително сътрудничество за развитие. Това, което казах за НПО, за гражданското общество, знаете, че аз съм работила в неправителствения сектор в Финландия, така че виждам тяхната роля като наши много важни партньори и съм готова да се сътруднича с тях в бъдеще. За последващ въпрос. Как оценявате ефекта от Брекзит? Как ще се отрази той върху търговията, върху международното сътрудничество между Европа, Африка, страните от Тихоокеанския и Карибския регион? За отговор. Ние проявяваме засилен интерес към Брексит. Бихме искали да разберем какво ще се случи в края на октомври. За съжаление обаче, не мисля, че би трябвало да правя спекулации в това отношение. Ние ще се върнем на този въпрос на по-късен етап. Сега искам да дам думата на Манон Обри от Обединената левица. Добър ден! Аз съм точно пред вас. Искам да се спра на тема, която не беше засегната и която е изненада за нашата комисия. Става дума за актуален въпрос. Беше внесено жалба срещу голяма банка от судански граждани, която е финансирала режима на Албашир в Судана вече от десетилетия има нарушение на човешките права от предприятията и многонационалните компании действат почти при пълна безнаказаност. Ние искаме да насърчим участието на частния сектор в развиващите страни, публично-частни партньорства и също се предвиждат множество споразумения за свободна търговия. Вие когато сключвате партньорства с държавите страни, трябва да отчитате и нарушаването на правата на човека от многонационалните компании. Има държави и членки, които имат прияти закони за наблюдение на дейността на техните предприятия. В момента Генерална дирекция Юст обсъжда възможността за подобен законодателен акт, така че да се държи сметка за ефекта от дейността на многонационалните компании върху развиващите се държави. За отговор. Както казах по-рано, мисля, че в отговор на господин Урбан Креспо казах, ние предвиждаме развитие за хората. Това е ключът. Ние го правим за хората, не го правим за компаниите, не го правим за правителствата. Всичко, което правим, обаче не трябва да предизвиква повече страдания на най-уязвимите хора, като се ограничават помощите поради проблеми с местното или централно управление. Но мисля, че може да се стигне до ситуация, която да е печеливша за всички, да се насърчава глобална равнопоставеност на а, дружеството от Европейския съюз, за да могат те да оперират световен мащаб. Така ние защитаваме а, европейските работни места. Комисията е а, за прилагане на основните принципи на ООН за бизнеса и правата на човека. Лично аз считам, че това е вярната позиция. Работата, която извършваме, трябва да е съобразена с спазването на правата на човека. Последващ въпрос за една минута. Вие знаете, че има разлики между основните насоки на ООН и внесените жалби от множество представители на гражданското общество, че има нередности. Вижда се, че доброволното спазване не е достатъчно, където няма силно прилагане на принципа на върховенството на закона. Така че това, което имаме, не е достатъчно, не отговаря на очакванията на НПО, които се обръщат към нас от години. Във връзка с това до няколко седмици ще има делегация в ООН, ще се разглежда въпроса за международен договор. Това би било идеално, мисля, за Европейския съюз да има задължителна рамка по правата на човека. Знае, че по въпроса за дружествата и правата на човека има предварителен текст. Какъв е изводите от направения анализ? и какви ще бъдат проактивните действия от страна на Европейския съюз за отговор. Така както аз разбирам ситуацията, е, че трябва да сме в мандат, вписваме в мандата на комисията, която ще започне работа през ноември. Но дискусиите, които съм водила, зная, че в Женева комисията ще участва на срещата. Съгласна съм, че трябва да има поети ангажименти. Аз много отблизо ще следя този въпрос, когато започна работата ми като комисар. Сега Джаки Джонс от Социалистите и Демократите. Благодаря и госпожа Орпилайнен. Надявам се правилно произнасям е, името ви. Е, първо, благодаря ви за това, че оценявате работата по места на НПО от Великобритания. Аз е, бих искала да се съглася изцяло с вас и то в самата Великобритания, прочим, в която активно водим кампания за оставане на страната в Европейския съюз. Повечето неща се казаха, аз съм към края на списъка за задаване на въпроси. Приветствам вашата привързаност към по-нататъчно подобряване на положението във връзка с сексуалните репродуктивни права, абортите и така нататък, за равенство на жените, инициативата Прожектор, плана за действие за равенството на половете. Крайно съм удовлетворена от тези ваши намерения. Но въпросът ми е за финансирането, е, бюджетното осигуряване на тези инициативи е, е, и като обеми, и като продължителност, и то в тясно сътрудничество с гражданските представители. Благодаря за отговор. Един аспект към всичко това, който бих желала да добавя, вероятно е за политическата активност на жените. Ние, като политици жени, сме пример за подражание, бих казала, и, и трябва да разпространяваме този свой пример, този свой опит. Колкото повече са жените в политиката, сигурна съм, толкова по-успешно ще осигурим равенството на половете в различните сфери е, на живота и политиката. А що се отнася до финансирането, е, е, много се радвам, че в бъдещия състав на комисията се предвижда портфел, комисар за равенството на половете и аз определено очаквам с интерес бъдещата си обща работа с нея. А, това е. И, и, и можем да работим заедно. А, наистина, в крайна краища, равенството на половете е застъпено в а, всеки един от ресорите на комисията. А, е, и разбира се, в бюджетния процес. Съм сигурен, че е, е, ще се постараем да, да включим е, тези аспекти в бюджета. Um, вдъхвате ми уверено с този свой отговор и на определено аз бих искал да, да подчертая, че <laughs> още по-добре би било да се поеме твърд ангажимент за финансирането на всички тези области. И в тази връзка също така е една всеобхватна стратегия за Африка и, и отвъд е, тъй като бюджетните ограничения през последните години е, доведоха до сериозно намаляване на финансирането навсякъде, по, по политически направления и по територии. Като говорим за стратегията 2030, никой не би следвало да, да, да бъде пренебрегнат, да, да бъде изоставен. И тук особено жените, е, девойките, въпроса за Well. Не Става въпрос за сексуалното насилие и за въобще за насилието срещу жените по света. Да, е, разбира се, равенството на половете за мен е основен приоритет е, и, и аз ще се постарая да, да привлека повече средства. Напълно съм съгласна с вас, че е, равенството на половете следва да е, се превърне в е, политическо русло. И разбира се, то е. В, се вписва в целите за устойчиво развитие. Така че, за да подобрим качеството на живота, активното обществено участие на жените. Разбира се, е нужен един холистичен, един интегрален подход и аз ще го следвам. Следващ въпрос от името на Зелените или Чаунс. Като депутат от Великобритания, според която мен, според мен, Великобритания е един отличен образец, е пример на, на международни партньорски взаимоотношения за, за развитието. А, аз бих искала да задам един въпрос от съдържателен характер, обаче, за връзката между замърсяването на околната среда и общественото здраве е, новоизбраната председателка на комисията фон Лайен е, е, предвижда така наречен зелен договор, зелена сделка. Толкова по-добре за опазването на околната среда. А, интересно е, че и вие обръщате внимание на екологичното измерение в международните отношения за развитие. Нищо черно на бяло обаче. А има изследвания и доклади на ОНЕ и на други организации от години, според които е, замърсяването на околната среда, пораженията, е, нанесени на околната среда, особено тежко засягат слабо развитите е, страни, задълбочават бедността, социалното неравенство и така нататък. Европа някак не, не, не е на висотата на, на авторитета си, на задълженията си да впише въпроса за опазването на околната среда в е, програмите си за развитие. Да не говорим, че последиците от пораженията върху околната среда пряко влияят върху миграционните потоци. Благодаря госпожо кандидат комисар. Благодаря ви. Въпросът е много важен, е, наистина. Както казахте, замърсяването на елементите на околната среда е, е, е най-значимия фактор на заболеваемостта и смъртността, дължаща се на е, в, околната среда по света и естествено най-вече в по-бедните по страни. А, а, този аспект следва да е част от зелената сделка – от зеления пакет. И аз се надявам вие, Европейският парламент, да ни подкрепите, за да развиваме външното измерение на е, екологичната политика. Тъй като смятам, че благодарение на зелената сделка можем да насърчаваме екологосъобразна устойчива енергетика, например, в страните партньорки, преход към кръгова економика, защо не? И, и, и, и по този начин ще развиваме и много възможности за активно участие по света. А що се отнася до финансирането, разбира се, А, инструмента за добросъседство и сътрудничество, а, мисля, ще определи поне 20% от наличните средства за екологични програми. Благодаря. Допълваш въпрос? Благодаря. Вие говорите за това, че названието на вашия портфел сочи желанието за преход от някакси черно-бялата картина на света към, към нещо по-комплексно. Но ми се струва, че поначало развитието като понятие се преценява и измерва по един крайно устарял начин. Всичките показатели някак си ни дават е, е, една доста тесногръда представа за степента на развитие. Как да променим начина, следователно, по който измерваме развитостта, за да отразим, че това е въпрос многостранен, с, с много измерения е, и съответно възможности за специфична намеса. Аз е, лично смятам, че за да постигнем устойчиво развитие, да постигнем целите, са наше общо желание, мисля, е, подходът ни трябва да бъде интегрален. Е, не можем да разделяме политика за развитие, търговска политика, земеделска политика, е, така наречените силузи трябва да бъдат разрушени. И за да постигнем наистина устойчиво развитие, което е, е устойчиво във всичките свои аспекти, економически, социален и екологичен, нали, подход ни трябва да бъде цялостен, така както се казва, холистичен. И, и целият колегиум, и нали, целият състав на комисията трябва да насочи вниманието си да там. Не само аз, не само господин Борел. И е, комисия, комисаря по търговията, комисаря по селското стопанство най-вече следва да се включат в е, разработката на стратегията за развитие. И това е ново, поне от моя гледна точка. Е, и мен се струва, че благодарение на този подход ще постигнем и по-добри резултати. Мартин, Мартин Хорвот, обновим, да обновим Европа. Няма да ви питам за британския изход, все пак, може би като изключение, госпожо комисар. Само ще изразя надеждата си да мога да остана тук в продължение на целия предстоящ петгодишен мандат и да работя успешно с вас. Вие в началото говорихте за прозрачност. Да, комисията се ангажира да, да увеличи прозрачността, да, да изпълни стандарта на Международната инициатива за прозрачност на международната помощ, нали, да се знае къде отиват парите, е, да се намали корупцията и неефективността и, и да се е, отстоява самата идея за помощ от страна на Европа по света срещу нейните противници. И как ще, ще е, популяризирате прозрачността като цяло и в частност въпросния стандарт на Международната инициатива за прозрачност на помощта по цял свят? Много важна за мен ценност е, е прозрачността. Като бивш министър на финансите, аз знам, казвал съм го, че винаги, когато е, ползваш парите на хората, на данакоплатците, трябва да бъдеш крайно е, предпазлив. Е, и, и да можеш да е, обосновеш е, решенията си за разходване на средствата. И, и точно в тази връзка наистина трябва да се повиши прозрачността. Аз, за съжаление, нямам все още конкретни някакви инициативи но ако вие имате някакви идеи, аз с готовност ще ви слушам. Това, което мога да кажа е, че съм решена да повиша прозрачността във всички аспекти на дейността си. Е, програмиране, общи проекти. Трябва да можем, както казах, да обясним на хората как точно използваме парите, какво сме постигнали с тях. И да покажем, разбира се, че ги изразходваме парите ефективно. Е, с а, е, сътрудниците от генералната дирекция работя вече две седмици. Е, аз се отнасям с голямо уважение към, към компетентността на, на хората, към на тяхната осведоменост и, и посветеност на работата. Но винаги има и ще има какво да се подобри, така че не се колебайте, ако имате някакви идеи да ги споделите. Имам. Имам една идея. Е, очевидно много е, важно е да, да чуем вашия препотвърден ангажимент е, в подкрепа на прозрачността, особено когато сме 28 държави членки, действащи заедно, ще можем с значителен авторитет да утвърждаваме стандартите за прозрачност по света. Само половината обаче от самите държави членки отговарят на стандарта на Международната инициатива за прозрачност, така че как да убеждаваш други по света да го спазват и когато сам не си изряден? Ще се постараете ли, ето ви една, една инициатива, по време на вашия мандат всички държави членки да отговарят на този стандарт? госпожо кандидат-комисар. Аз съм политик с достатъчно опит да, да, да внимавам какво обещавам. Опитвам се да обещавам само това, което мога да изпълня. Така че мога да ви кажа, че ще се постарая. Но, както казах, въпросът е въпрос за легитимността на Европейския съюз. Е, трябва да, да можем да защитим онова, което сме извършили, да, да, да покажем постигнатия резултат. Ще се постараем. I'll the floor to Francis Fitzgerald. Uh, е, с удоволствие ви слушах е, по въпросите за равенството на половете. Знаем, че Целите към 2030 няма да бъдат постигнати, особено за климата, без значителни капиталовложения. Опитът от развитието на малките островни държави сочи, че частният сектор може да играе значителна роля за повишаване устойчивостта на изменението на климата и възстановяване след природни бедствия. Как може Европейският съюз да подпомогне най-целево, най-ефикасно, най-уязвимите в активни отношения с частния сектор за, за развитие, за преодоляване на, изменение, на последствията от изменението на климата, особено в областта на екологосъобразната енергетика? Това, което казвате за най-слабо развитите страни е важно. И разбира се, те ще бъдат наш приоритет. Следва да подкрепим именно тях. Същевременно, обаче, бих искала да обърна вниманието ви на нещо друго. Знаем, че все повече от страните по света са с среден доход, тъй като те се развиват междувременно. За съжаление обаче, в много от средно развитите страни неравенството е много дълбоко. И преди това, аз лично се ангажирам да се е, боря срещу неравенството. Като сериозен проблем е, е, не само за средно развитите, а и за самия Европейски съюз и то за почти всяка от държавите членки. И що се отнася до ролята на частния сектор, аз съм напълно съгласна с вас, че той трябва да бъде включен. И ние вече имаме възможности в това отношение – Имаме възможност за съчетано финансиране и, и, и други неща. За напред трябва да разширим гамата от средства, и, тъй като наистина без участието на частния сектор няма да можем да постигнем целите на хилядолетието. Трябва, трябва да бъде определено, трябва да бъде привлечен частния сектор в едно общо дело. Допълваш въпрос. Аз съм съгласна с вас, разбира се, за борбата с неравенството с всички сили и средства – но определено изменението на климата, ако не се подходи е, е, максимално е, целесъобразно, ще задълбочи неравенството. Според ОНЕ е крайно разочароващо равнището на финансиране за постигане на, на целите за развитие. Така че аз отново питам, как ще търсите е, обединяване на, на частните и, е, и държавните средства при, разбира се, зачитане на правата на, на, на човека, но, но, но финансирането е крайно ниско. Да, съм напълно съгласна с вас за изменението на климата. Е, така наречената зелена сделка, много се говори вече днес за нея и тя е, е свидетелство за вниманието, което обръща колегиума, бъдещия колегиум на комисията на тези въпроси. А, след това инициативата Алианс на, на председателя на комисията Юнкер, е, мисля, бе едно добро начало за привличане на частни инвестиции е, към Африка. Тоест няма нужда да започваме <coughs> от нулата вече имаме <clears throat> доказали се на практика решения. И аз ще допълвам този набор от инициативи за привличане на частни, частни инвестиции. Благодаря. Е, имаме, имаме още няколко минути. Не, не. Благодаря на е, колегите членове за зададените въпроси. Разбира се, благодаря и на кандидат комисаря. Е, благодаря ви за подробните отговори, е, които не ни отнеха прекомерно много време. Е, обаче, е, това е доказателство за финска ефективност, например. Много време ни остава, но правилникът е ясен. Не можем да допуснем повече въпроси. 25 въпроса и толкова. Госпожо кандидат комисар, ние сме обнадеждени от е, вашата готовност да работите с Европейския парламент. Е, координаторите сега ще заседават при закрити врата е, и естествено последствие ще ви уведомим за резултатите от това съвещание, но преди да закрием е, тук откритото обсъждане, ако желаете, госпожо кандидат-комисар, няколко заключителни думи. Благодаря, тъй като до сега не говорих народния си език, надявам се сега да не възразите да, да продължа на фински. Благодаря. Господин председател, уважаеми госпожи и господа, членове на Европейския парламент, бих искала да изразя сърдечната си благодарност за протеклите разисквания. Както аз казах не веднъж по време на изслушването, аз гледам много сериозно на Европейския парламент, тъй като съм убеден привърженик на представителната демокрация и разчитам на подкрепата на европейските граждани в ваше лице. Устойчивото ни бъдеще е възможно само при условията на взаимодействие между европейските институции. Благодаря ви и за това, че ме предизвикахте достатъчно добронамерено да навляза в дълбочината на бъдещия си мандат. Е, уверявам ви, че за мен ще бъде голяма чест и за напред да работя в тясно сътрудничество с вас. Според мен протеклата дискусия е свидетелство за значението, което се отдава за относителната тежест на политиката за развитие в Европейския съюз. Този портфейл, това политическо направление дава възможност на всички ни, в това число на Европейския парламент, да окаже осезаемо влияние върху ежедневието на хората по цял свят. Този портфел под, под новия си наслов, според мен, ще бъде е, сърцевината на, на, на работата е, на новата комисия. Международното партньорство е, отразява нашите дългогодишни традиции и нещо повече възможността да повлияем върху развитието на света при условията на равнопоставеност помежду ни с нашите партньори. Изкореняването на бедността е средоточие на, на нашите усилия. Е, е, много работа все още трябва да бъде извършена. Е, по данни на Оне, до 78 милиона души по света живеят под чертата на бедността. И аз ще, е, ще имам предвид и това в своята работа. Трябва да, да продължим да упорстваме, за да постигнем показателя 0,7% от е, брутния доход е, на развитите държави за помощ за развитие. И, и да търсим самишленци, да търсим партньори. Е, сами е, не можем да се справим с световните предизвикателства. Значи диалогът, диалогът с нашите партньори трябва да бъде подобрен. Е, целите за устойчиво развитие трасират пътя към един модерен начин на мислене. Тези 17 цели – ни водят по нов път. Е, разбира се, те трябва да бъдат финансово обезпечени. Да бъдат привлечени неправителствени организации и частни е, делови интереси, като се стараем социалната отговорност, нашите ценности да бъдат възприети от нашите е, партньори. Сигурна съм, че тези глобални партньорски взаимоотношения е, ще е, ми дадат възможност да, да направя своя принос към постигането на целите за устойчиво развитие и е, е, изкореняването на бедността. Уважаеми приятели, е, е, аз съм оптимист и съм съгласна с Махатман Ганди, е, когато той казва, че човечеството е океан е, в него може да има и някоя друга мръсна капка, но тя не може е, да замърси целия океан. Хората са добри и, и те ще се постараят е, да осигурят един по-добър свят за идните поколения. Аз се гордея, че съм европейка и а, съм сигурна, че Европейският съюз за напред ще отстоява позициите си, авторитета си в световен мащаб чрез своите единни действия. Благодаря. С това закривам и вслушването, казва председателят.